Европейския съюз и съседните държави. Съмържание на possiamo riprendere il dibattito. Il primo... И така продължаваме нашите дебати. Първият... Първо давам думата на представителя на съвета, министър Никола Шмидт. Господин министър, имате думата. Господин председател, дами и господа депутати, причините на миграционните потоци, които достигат до Европейския съюз, се коренят в ужасните конфликти в Сирия и Ирак, както и кризи кризите, които разтърсват отдавна Афганистан и африканския рок. Решенията взети от правителствените ръководители на не формалното заседание на 23 септември препотвърждава, че Европейския съюз ще предприеме мерки във вътрешен външен план и за, хуманитар, за решаване на хуманитарната криза. Конкретно, ние отделяме необходимите ресурси за финансиране на хуманитарните организации, които действат на, место, като Висшия комитарят на бежанците и програмите на ОНЕ, за да могат бежанците да останат по места близо до страните си по происход. В Ливия, в Йордания, Ливан и Турция. Ние също така поехме ангажимента да подхраниме транс фондовете, за да може да е, приложим и осъществиме конкретни проекти в областта на образованието и заедостта на младите. Имам предвид фонда Мадат, който нямаше, не разполагаше с достатъчно средства, както и фонда за Африка. Става дума за общо искане от Европейския парламент и ръководителите на държавите членки. Съвета осъзнава значимостта и мащаба на кризата и в желанието си да е, вземе необходимите решения е, класира този тема или този въпрос като наистина приоритарен и за това бяха свикани две заседания на министрите на правосъдието и вътрешните работи. Това бяха допълнителни заседания, освен всички, всички от тези, които предварително бяха предвидени. Цел, цел, целта беше да се допълнат решенията взети през април, юни, както и допълнителният пакет, който бе внесен от комисията на 9 септември. В качеството си на министър на заетостта и труда вчера организирах обяд на министрите, на който обсъдихме подкрепата на Европейския съюз и комисията оказват и ще оказват на държавите, които приемат най-големия брой бежанци с цел по-бързото им интегриране, достъп до трудовия пазар за организиране и осъществяване на езикови курсове, професионално образование, об, образование за децата и така нататък. Комисаря госпожа Тайсен предложи мерки за използване на средства от Европейския социален фонд за осъществяване на тези програми и проекти председателството ще продължи този обмен на мнения и е, виждания, за да създаде една цялостна програма и едно, един последователен подход, който да бъде прилаган в страните, в които пристигат бежанци. Тези мерки ще позволяват и ще ни позволят да постигнем добри резултати в най-кратки срокове като приемането на 14 септември на решение на съвета за временни мерки за закрила на а, бежанците в Италия и а, Гърция, като по този начин ще, ще, бъдат, ще бъде обработен един контингент от 40 000 души. Второ решение бе взето за разселването на 120 000 лица, които имат нужда от международна закрила, които в момента са в Италия, Гърция или друга държава членка. С удоволствие отбелязвам, че първите хотспотове вече са оперативни и следващите ще почнат да функционират в най-кратки срокове. Италия и Гърция внесеха пътни листов, листове и те бяха обсъдени заедно с ЕАЗО и другите институции на 5, на 5 октомври. На тези заседания бяха обсъдени меха... практическите аспекти на механизмите за разселване. Съвета приветства сътрудничеството си с парламента и бързата реактивност на парламента с цел постигане на конкретни резултати за предоставяне на закрила и помощ на бежанците, особено в страните, които са на фронтовата линия. Също така подкрепяме и е, хумани... хуманитарната помощ, която се оказва на бежанците, които достигат до бреговете на Европа, особено у нези, които идват е, от Либия. Ще обсъдиме всички тези про- проблеми е, в Лавалета на срещата на високо равнище, канал, каналджиите, сътрудничеството по реадмиция, връщане, всички други проблеми, свързани с миграцията. Дами и господа, в качеството си на председателство ние приканваме държавите членки и спомагаме за увеличаване на средствата за да постигнем сумата 1 милиард евро за подпомагане на хуманитарните организации, които работят с бежанците. Белгия и е, Люк, Люксембург обещаха 45 милиона и съответно 37 милиона, докато Обединеното кралство обеща 100 милиона ливри стерлинги, Германия и Франция също по 100 милиона Европа. По този начин е Евро... Европейският съюз е водещ, но той трябва да бъде подкрепен от цялата международна общност. В качеството си на председател на Г7 Германия организира в, в рамките на Общото събрание на ООН допъл, допълнително заседание, на, на което бяха обещани милиард и 800 милиона допълнителни е, средства. Ние като председателство също, също така ще предприемем необходимите мерки. Имаме нужда обаче и от активната подкрепа на парламента, за да можем бързо и оперативно да приложиме на действие тези мерки. Знам, че можем да разчитаме на вас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министър Шмет шмит Благодаря и на Люкс, Люксембургското председателство. Сега давам думата на господин Тимерманс. Благодаря, господин председател. Днес ние всички сме изправени пред изпит. Трябва да се справим с най-голямото най предизвикателство пред Европа от поколение насам. Трябва да се справим с огромна хуманитарна криза. Трябва да разберем, че може да има решение само на европейско равнище. Пред изпит е изправена цялата тъка на Европейския съюз. Изправени са пред, пред изпитание и ценностите на Европейския съюз. Трябва да кажа, когато хората се опитват да казват, че хората, което, които идват в Европа, е, не са беженци, а хора, които търсят по-добро бъдеще, е нещо, което не е доказано. Няма научно доказателство за това. А това се казва от хора тук в парламента. Може би те не искат да бъдат видени като хора, които да искат да помогнат на истинските бежанци. А, моята надежда е, че когато те разберат, че става дума за истински беженци, те ще видят а, грешното си убеждение и ще дойдат до убеждението, че има нужда само, а, че има нужда от, от едно общностно решение. Няма нужда да крием фактите. Бе казано тук, Отидете и говорете с хората в беженските лагери. Аз го направих, но, но вероятно вие не искате да чуете това, когато и ако отидете да говорите с хората в беженските лагери. Зная, че в момента страхът е огромен фактор в е, европейските общества. Много европейски граждани се страхуват и е, каква е характеристиката на страха? Когато се страхувате, вие търсите доказателства, че страхът ви е оправдан. И не искате да чуете доказателства от обратната страна, че не бива да се страхувате. Не бива да се подаваме на страха, не бива да създаваме стереотипи, не бива да разделяме хората на групи, а да намерим решение на проблема. Не би трябвало да увеличаваме страховете на хората с надежда, че те ще ви изберат следващия път на изборите. Когато политиците в Европа са изправени пред е, предизвикателство, те трябва да вземат решение. Или едно лесно решение трябва да вземат, или трябва да се обединят около една обща позиция. Надявам се всички да поемем нашата обща отговорност. Европейският съвет миналата седмица пое своята отговорност и проправи пътя за решения, които сега могат да бъдат приложени. Нека е, да ги спомена накратко ние решихме да укрепим външните граници, да укрепим човешките ресурси за агенциите Frontex и Europol. Ще се укрепят средствата за европейските програми 100 милиона евро за спешна помощ за най-страдащите държави членки от беженската вълна. Много от тези средства ще бъдат използвани за хуманитарна помощ за здравна помощ и за други нужди на беженците. Ние ускорихме подготовката на конференцията за Западните Балкани, ускорихме създаването на хотспотовете в най-уязвимите държави членки. Това е страшно важно, за да може да направим разлика между хората, които имат нужда от обежище и такива, които нямат. Ние ще преразгледаме Дъблин регламента. Преосмислихме помощта от държавите членки и дадохме възможност за 1 милиард евро подкрепа за световната продоволствена програма. Обединихме се около Тръст фонд за Сирия и за фонд за спешна помощ за Африка, както и ускорихме подготовката за срещата на върха в лета на 11 ноември. Това са основните мерки и ако ние ги приложим, това би било чудесно. Но въпросът е в нашето самочувствие. Аз мятам, че ние ще се справим. Ние наистина ще се справим. Аз мятам, че госпожа Меркел е права. Аз съм съгласна, съгласен с нея. Но тук става дума и за доверието, за взаимното доверие между държавите членки. За това всъщност става дума. Държавите и членки, които са на предната линия, трябва да поемат своята отговорност и те трябва да се ползват от доверието на другите държави членки, че те наистина ще се справят. Солидарността е изключително важна. Така че това е наистина ключовият момент. Вярата в собствените сили и вярата един в друг. Това е от което имаме нужда. И още нещо, което казах. Идва зима. Така е. Аз говорих с върховния представител за беженците Готерас. Говорих вчера и говорихме за това как да укрепим беженските лагери, но не може да подкрепим хората, които са в движение. Те са непредвидими. в Генева, в Женева вчера говорихме за средства за тези за тази средства. Аз споменах вече средствата за продоволствената програма 300 милиона за хуманитарна помощ следващата година и както знаете държавите членки и държавните и правителствени ръководители се съгласиха да дадат средства за тези инициативи. Аз с е, надежда очаквам следващия съвет и се надявам 1 милиард хуманитарна помощ. Държавите членки няма да смятат, че е прекалено много да се отдели за хуманитарна помощ. Нека да дадем пример. Нека ускорим бюджетната процедура за 2015 година. Тази институция действа примерно. фондът за Сирия трябва да бъде подкрепен, особено на фона на наближаващата зима. Е, когато става дума за хуманитарна помощ, не, не става дума само за средства, става дума и за механизми, е, за, за подкрепа с човешки ресурси. И е, господин Аврамополос Тиалинидис Хан и други комисари се занимават специално с тези въпроси. Така че този механизъм ще бъде оперативен много скоро. Не бива да губим време. Не искаме да губим време. Трябва да действаме бързо. Трябва да укрепим и капацитета в Гърция. Това е наш приоритет. Председателят Юнкер каза, че хората в Европа трябва да се координират по-добре, да се мобилизират съответните ресурси, защото без това няма нищо да заработи. работи. Има специална програма за Гърция от Върховния комисар за беженците. Гърция трябва да се върне към дъблинската система и аз поздравявам гръцкото правителство за това решение. Няма да ме чуете да казвам, че всичко сме готови, че сме готови за зимата, но комисията е решена да предложи и да предприеме всички мерки вътре в Съюза и извън Съюза, за да се справим с ситуацията. Казахме, ще работим по тези въпроси и е, ще работим заедно с Турция. Днес след обед ще ви информираме за бъдещите ни планове. Ще работим и по отношение на хуманитарната ситуация за споделяне на тежеста между държавите членки. Не бива да загърбваме и причините за цялата ситуация. Но ще спра тук и ще направя препратка само към словата на господин Юнкер преди малко. Беженците бягат от преследване и рискуват всичко в името на един по-добър живот. И ние нямаме друга възможност, освен да ги приемем, да ги защитим и да се отнесем с тях достойно. Тук в Европейския съюз, както и в други страни, където те отиват трябва назряло е времето да изградим своето самочувствие, да изградим доверие между себе си. И наистина аз мятам с думите на госпожа Меркел, че ще се справим. Thank you very much. Благодаря, господин заместник председател Тимерманс. Сега започваме дебата. Имаме 40 души записани за изказване. Гласуването трябва да започне в 12.30. Моля, спазвайте регламента за времето. Първият е за Возенберг. Благодаря, господин председател. Очевидно, този дебат е продължение на това, което обсъждахме до сега. Наистина Европейският съюз е единствената институция, която може да реши този проблем. Необходимо ни е обаче преди всичко политическо решение. Председателят Таск говори за нуждата от солидарност, зачитане на всички правила на Европейския съюз, но проблемът не може да бъде решен, ако не сътрудничим с страните, от които идват бежанците. Както знаем, Европейския съюз не е причина за кризата, но ние трябва да работим с транзитните страни също така. Такава страна е Търция. Господин Ердоган вчера ни критикува, защото не можем да приемем 250 хиляди бежанци и да им предложим хуманитарна помощ докато Турция е приела 2 милиона. Той забрави обаче да спомене, че той получава милиарди евро и не спазва споразуменията, подписани с Гърция и Европейският съюз. Европейският съюз няма да може да реши иначе проблема, който е хуманитарен. Следващият е, Кнут Флекерман за една минута. В тези дни хуманността е необходима не само в държавите членки. Необходима и в кризисния регион и по целия път през Балканите и Турция. мисля, че дължим благодарност на добровол... доброволците, които работят до припрадък в Сърбия, в лагерите, Сирия и на Мюнхенската гара. Всичко това трябва да бъде финансирано и е добре, че съветът е взел решението, което и ние подкрепяме. Но къде щяхме да бъдем днес, ако държавите членки бяха изпълнили задълженията си, поети много отдавна? Къде са 0,7% за сътрудничество за развитие? в момента е въпрос на време. Трябва да се бърза с плащанията и с действията. Бежанците са изстрадали много, понесли са тежко бреме и си струва да положим усилия за тях. Благодаря. Една минута, господин Стивенс. Благодаря, госпожо господин председател, уважаеми колеги. Турция в момента се възползва от финансовата подкрепа на Европейския съюз, за да може да, подкрепя, да продължава да получава добра подкрепа за бежанците. Не трябва обаче да забравяме ограниченията. Виждаме резултата от войните в Сирия, но няма достатъчно подкрепа за беженците, които сега се нуждаят от конкретна помощ. Тези, които помагат на беженците, се нуждаят от медицинска и парамедицинска помощ, която липсва в лагерите. Децата, например, не могат да отидат на, да посещават нормални училища глухи, слепи деца имат нужда от специални грижи, книги на Браил и ние трябва да предоставим помощ, която да отговаря на под... да потребностите. Аз видях това, когато посетих камера, лагера за бежанци в Йордания, ако се инвестират ресурси и бъдат използвани ефективно и ефикасно, Европейския съюз може да постигне голямо подобряване на качеството на живот. Госпожа Викстром. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да благодаря на Турция, на Йордания и Ливан, които са приели между 3 и 4 милиона от 10 милиона сирийски бежанци. А ние в Европейския съюз, нашите 28 страни, сме приели около 500 хиляди. Ние сме най-богатият континент в света и това е нашият принос. Сега, в някои страни членки и посочвам Унгария, Бежанците е, биват спирани с е, прегради от бодлива тел, срещу тях се използва сълзотворен газ и куршуми. И националното законодателство е такова, че унгарските граждани, които проявяват е, солидарност и дават подслон на бежанците, са заплашени от 3 години затвор. а техни съседи, които искат е, да осведомяват е, за подобни граждани, също е, биват насърчавани. Това ли е Европейският съюз, който искаме да видим, господин заместник-председател? От Втората световна война насам не сме имали подобно законодателство в европейски страни. Аз съм се срамувам, че съществува подобно законодателство. Може да направим много повече и да работим много по-добре. Светът ни гледа. Миналата година, а, а, миналата седмица а, а, станах свидетел на това. Ако това е положението сега, какво ще бъде бъдещето? А сега давам думата на Саржентини. Господа госпожа благодаря, господин председател. Начинът по който се отнасяме към бежанците говори за нашите норми, за нашите ценности, за нашето общество въобще. Възхищавам се на държавите, които се опитват да посрещнат възможно най-добре на огромния, се явяват по техните гари и пътища. Дразня се, когато страни, от страни, които издигат телени огради и връщат хората с сълзотворен глас, газ. Това не е политика спрямо бежанците. Ако оставим тези държави ненаказани, ще легитимираме този начин на действие. А точно това се прави в момента. Всички опити да се уреди по ангажиращ задължителен начин ситуацията в Унгария, всички опити Орбан да си понесе последствията, евентуално да се преразгледа член 7, се блокират системно ако не престанем да бъдем така нецивилизовани, как да се отнасяме към чужденците? Има синя карта за вас, госпожо Саргентини. Искате ли да отговорите? Господин Паско, имате думата. Имам два кратки въпроса. Да очакваме ли от европейските държави членки да спазят европейските закони и да охраняват европейските граници? Това е важен въпрос. Унгарската граница е прекосена от 300 000 души от към Сърбия и Харватия. Сърбия и Харватия се смятат за сигурни трети страни. Хората не са застрашени в тях. Защо продължават към Германия? Защото са економически бежанци. Имате думата за отговор. Sure. В момента аз съм главен наблюдател на изборите в Танзания и хората а, ясно ми казват, че това, което се наблюда, че наблюдаването не е действане, действие, а това, което се прави на границите на Угария е действие. Те отблъскват хората, а това е забранено. А, госпожа Ферара. Благодаря, господин председател. Отново днес чуваме а, довода за по-малкото зло, а, който витае в Европейския съюз тези дни. А, провизорните мерки са допълнителни мерки за 120 000 беженци, но идеята за пилотния проект се провали за промяната на регламента Даблин и, има, и се провалиха също така постоянните мерки, които бяха предприяти. Е, е, становището на Европейския парламент беше игнорирано от комисията. Миграцията е глобално явление, при това сложно глобално явление – Добре е да се говори за прием, но трябва да също така да а, мислим за дълбоките а, причини. А, а, също така военната промишленост има много а, голям интерес. Говорихме за законни начини за достъп до Европейския съюз и само едно от тези действия ще, спаси, ще спести пари и ще докара беженците безопасно. Ние предлагаме да се промени а, Даблин. Господин Фонтана има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че това, което най-силно ме очудва, отделно от критиката към Унгария, която е оправдана, това е присъствието на ИДИЛ в Сирия. Какво ще предприеме в връзка с това? Европейският съюз като че ли остава безмълвен ако искаме да окажем истинска помощ на бежанците, е, това е да помогнем за прекратяване на войната. А, аз се боя, защото онези, е, които предизвикаха тази криза, а, е, с тях изобщо, те изобщо не се споменават. Онези, е, които са пряко е, е, отговорни за кризата, сега са биват номинирани за Нобелова награда за мир. Господин Синатинос. Господин председател, каза, че ние няма да се върнем в Европа като континент с затворени граници това е една политика, която затвори нашите граници. Той е удовлетворен ли е сега? Стотици хиляди мигранти заляха Европа, чихадисти използват тези потоци за да проникнат в Европа. Хиляди загубиха живота си в Средиземно море. Ние не можем да контролираме това, не можем да предложим това, което е необходимо за истинските беженци. Държави като Словения и Германия въведоха отново ограничения контрол. Не може да се реши проблема само с предлагане на пари. Европа трябва да разбере, че трябва да стоим рамо до рамо с унези, които се борят срещу идил. Трябва да наложим на Турция зачитането на правилата е, за да бъдем сигурни, че беженците, които минават през нейните граници, са били обработени техните заявления за обежище. Моника Холмайер. Уважаеми господин председател, много се радвам, че държавите членки заедно с комисията най-сетне предприемат конкретни стъпки. Това, което ми харесва най-много е, че речите, които държим във връзка с 1 милиард, с подкрепа на фондове и прочие и прочие, вече се превръщат в конкретни действия. Трябва да има гаранция за увеличаването на средствата по фондовете и за извършване на действителни плащания, защото до сегашните плащания към световния, световната програма за изхранване не са били е, редовно извършени извършвани нито от страна на Европейския съюз, нито от страна на държавите членки. Освен това, е наше задължение да е, преразгледаме политиката си към някого, който напоследък действаше в Украина и сега не действа особено по мирен начин. А, на тема, за, темата за приемните центрове, така наречените хотспот, е ЕНП и а, социалистите не смятаха, че е разумна идеята да се открият такива в Унгария. Но трябва да предприемем такива стъпки в Словакия и в Чешката република, така че наистина е необходимо, а и разумно да се направи това, което каза господин Тимерманс, конкретно да се действа в страните, да се промени подхода към бежанците, за да могат и нашите граници да бъдат опазени. Благодаря. Darò la parola all'onorevole Juaristi che era assente per motivi giustificati. Tenete la parola господин Юиста, който закъсня. Благодаря, господин председател. А, след като чухме изказването на съвета тази сутрин, а, и а, в изказване, в което Европа бе представена като жертва, за да може да затворим външните си граници и прекратим действието на шенгенските споразумения. Някои страни членки като че ли се подават на страховете, които разпространяват крайната десница. Госпожа Могерини а, а, каза ясно, че става дума за масова криза. Криза. Но за какво става дума? Става дума за 1% от населението на Европа. Това е всичкото. Не 1%, а 0,1% от населението на Европа. Какво са 160 хиляди бежанци? Страните членки помагат на бежанците в Йордания, на други страни, които са приели бежанци, а десницата в Европа продължава да се ни плаши и да се опитва да подкопая нашите права. Господин Вайденхолцер, преди няколко седмици бях с колеги в Ливан и Йордания и се убедих какво бреме поемат тези страни. Те вече изчерпват, за съжаление, възможностите си и се питам какво ще стане, когато нещата престанат да работят. Има връзка между това, което казвам и намаляването на помощите. През юли помощта на месец беше доста намалена и това беше една от причините за огромната бежанска вълна към Европа. Приветствам решението на съвета, боя се обаче, че то е твърде закъсняло. Говорим за средства, които много бързо трябва да бъдат преведени, т.е. средства, които трябва да съществуват и трябва да бъдат повече. Иначе ще имаме огромни проблеми. Оноревали Халахао. Халахао. благодаря, господин председател. Моята държава Финландия очаква да приеме около 50 хиляди заявки за обежище, което е това 10 пъти повече от обикновения брой. Това са хора от Ирак и ам, а, е, е, Африка на юг от Сахара. Те идват, защото някой им е казал, че в Европа ще си намеря добра работа, но те се оказват в е, беженски лагери, които са бараки или дори е, палатки. Идва зимата, ще има десетки хиляди разочаровани млади хора на улиците. Господин председателю, опасно и безотговорно е да се позволява такава миграция да идва в Европа. Необходим е по-добър граничен контрол и по-бързи мерки на репатриране. Колегата Грисбек. Вече от много месеци всички сме съгласни, че предизвикателството пред страните членки, предизвикателството пред Европа е историческо. Хуманитарната криза продължава да расте. Не само на външните граници на Европа, а и в самото сърце на Европа. Вече няколко, преди няколко дни с Мариен Десарнес отидохме да видим Балканското трасе и е, видяхме най-мрачните картини, които може да се предположи човек. Е, жени, е, деца, изтощени, страдащи, които в нашата Европа е нещо, което посочи господин Юнкер. Необходима е незабавна помощ. Незабавна помощ на неправителствените организации, на страните членки и особено на страните като Македония и Сърбия, които са на пътя на този бежански поток. Необходимо е също така да се координира системата на горещи точки, не само по външните граници, но и на страните членки, за да може да се организира приемът на бежанците и да бъде контролиран този прием. като същевременно направим нещо за външните граници на Европа. Това са неотложни мерки, като се има предвид идващата зима. Дами и господа, още един път ви призовавам да спазвате времето, защото не можем да закъснеем с гласуването. Когато имате една минута, моля, говорете за една минута, не повече. Трябва да се зачита регламента за времето. Господин, а, госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Господин Шмидт, господин Тимерманс, става въпрос за хуманитарната ситуация на беженците в Европейския съюз, а не чухме нищо по въпроса. Чухме аргументи за и против, но нищо не разбрахме за хуманитарната ситуация на беженците. Къде са регистрите? списъците на хората, които трябва да бъдат изпра... изхранвани, които са прекосили границата, които са закарани с камиони на места, е, за които не са знаели, че съществуват и не са знаели, че ще попаднат в лагери, подобни на някогашните концентрационни лагери. Какво е положението на бежанците? Та ние сме се ангажирали, в които се казва, че ще зачитаме човешкото достоинство, равенство, човешката личност, малцинствата. Това е договор, който не може да се прилага по избор в момента. Имаме бежанска криза и всичко, което изповядваме е под заплаха всички трябва да се придържат към договора, включително и господин Орбан. Micro, please. Моля микрофон. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много неща можем да приветстваме в решенията на Европейския съвет и на съвета по ПВР. Нека да обърна вниманието ви към две неща страните кандидатки в Западните Балкани можеха или поне трябваше да бъдат поканени на неофициалния съвет. Държавите от бившия съветски блок трябва да направят разлика а, между вземането на решения за някого и с някого. Искам да ви напомня също така, ако ми позволите, на колегите в съвета, че се вземат решения с квалифицирано мнозинство. Това е смела стъпка, само ако те искат да е, изминат целия път и да предприемат е, санкции за неизпълнение на решенията. Е, и а, всъщност ние твърде много се нагледахме на а, политически театър. Колегата Нутал. Господин председател, искам да започна, като задам въпроса връзка с как е назован този дебат. Тук става дума за криза, е, която не е криза, беженска криза. Това е криза на економически иммигранти. И това не е, това не е, което аз мисля. Роберт Фикъл, министр-председател на Словакия, каза, че 95% от тези, които идват в Европа, не са беженци, а са економически иммигранти. Дори вашите е, Евростат казва, че 85% от тези, които идват в Европа, не са от воюваща Сирия, те са от Пакистан, Албания, Нигерия, Гамбия и откъде ли не. А, така че, моля ви се, нека не обиждаме нашата интелигентност и да наричаме това бежанска криза. Става дума за криза на економически иммигранти, не е бежанска криза. Господин Тимерманс, става дума за хора, които искат да се преместят от бедни в богати страни, като същевременно времено нарушават международното право. Какво ще кажем по този въпрос? Всъщност само ги насърчаваме. Да не говорим за страната сигурност. Както вече беше споменато, те ще наводнат нашия континент с исламисти, воинстващи исламисти. Правим ли нещо, за да предотвратим това? Не, тъкмо напротив слагаме живота на карта на нашите граждани. На тези хора, които горе в галерията, също застрашаваме техния живот. Вчера бе съобщено, че един от трима така наречени сирийци влиза в Европа с фалшив паспорт, купен за 750 евро. Ние не знаем кои са тези хора. Един от основните принципи на Европейския съюз, господин Тимерман, е свободата на движението. А, а в момента, който правим, е разрешаваме свобода на движението на джихада. И в много близко бъдеще ще видим кръв по ръцете си. Благодаря. Господин Нутел, имате процедурен въпрос ли? Да, процедурен въпрос, господин председател. Сигурен съм, че членовете на този парламент всички са избрани избрани в европейски избори. Господин Тимърман, вие сте член на комисията, нямате право да взаимодействате с тях. Ние сме избрани, вие не. Това не е процедурен въпрос, господине. Моля, спазвайте правилата. Имаме правилник, който правилник трябва да бъде спазван от всички. Има въпрос към вас. Искате ли да отговорите, господин Натал? Имате думата за въпрос. 30 секунди за въпрос. А, благодаря. Включете си микрофона. Въпросът е следният. Споменаха се Ливан, Йордания и Ирак, а също така и Сърбия, в които има бежанци от ИДИЛ. Искам да попитам, а, каква е ролята на Иран в случая? тези беженци влизат в Турция, една безопасна страна. Едни от тях искаха да отидат до Канада, за да могат да си направят нови зъбите но става дума за економически иммигранти. Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Бахнейн, Обединените арабски емирства направят абсолютно нищо. Саудитска Арабия предложи да построи 200 джамии в Германия. Па това е лудост. Вижте какво правят австралийците. Трябва да вземем пример от тях. Онореволе Кудричка. Госпожа Кудрицка. Господин председател, крайно време е комисията да разбере, че задължителните квоти за релокацията на мигрантите няма да реши проблема. Надявам се, че наистина ще е, можем да започнем да намалим ресурсите за миграцията, защото е необходимо да гарантираме защита на нашите граници. В Гърция това е едно задължително условие за справяне с проблема. Оперативното функциониране на горещите точки и връщането на мигрантите е необходимо, но по-важно е перспективата на всеки бежанец, неговата безопасност и сигурност. Всички държави, които поемат бежанци, чрез горещите точки, как могат да осигурят е, тяхната сигурност. Имаме колеги, които разпалват антимиграционния дебат. Е, има хора, които ни замерят с, с закона на шарията. Необходимо ни е реорганизиране на защитата на нашите граници, за да може да възстановим пълен контрол на нашите граници. Необходимо е също така широко образование образователна кампания, която да убеди местните общности, че поемането, приемането на беженци е, е, е проява на, на хуманност. Колегата Макаван. Благодаря. Това е, е не за първи път обсъждаме този въпрос. Обсъждаме неговите международни и вътрешни аспекти, необходим ни е холистичен подход – преди няколко седмици бях в Турция с делегация от Комисията по развитието и видях липсата на последователност в нашата политика. Абсолютно сте прави. Трябва да разговаряме с Турция. Без Турция не можем да решим проблема. Трябва да помогнем на агенциите на Обединените нации, на ОНЕ. В момента не го правим и това трябва да се промени. Да, Имаше тур... бежанци в Турция, деца, осъкатени и много други. Необходими са повече ресурси, необходими са средства за образованието на тези деца, семействата. Нямат надежда, затова идват тук. Необходимо е да осигурим образование за децата, необходимо е законен път за презаселването на бежанците от лагерите и накрая необходимо е да подпомогнем неправителствените организации, които работят пряко в Сирия. Не им помагаме достатъчно, а те са онези, които вършат работата на място. Sorry. Има, има синя карта за вас, госпожо. Искате ли да отговорите? 30 секунди за въпрос. Не е включен микрофона. А, може би трябва да построим магистрала за идил право към Европа. Това е смешно, което говорите. Искате да променим цялата а, облика на Европа. Това е лудост. Ще ви кажа какво знам аз. След месеца Найджел Фараш каза на британците, че трябва да се направят повече, за да се помогне на а, сирийските бежанци. Сега можете да го направите. Мисля, че нямате никаква политика по този въпрос. А, просто се опитвате да печелите гласоподаватели, както спомена и господин Тимерманс. Дами и господа, още един път искам да ви напомня, че сините карти трябва да се използват, за да се зададе въпрос или поиска допълнително обяснение от депутатът, който е говорил. Сините карти не са средство за допълнителни изказвания а, и нито за спорове между членовете на различни партии. А, господин Краснодевски. Благодаря, господин председател. Ситуацията в беженските лагери извън Европейския съюз е драматична и именно там трябва да се изпраща повечето, по-голямата част от хуманитарната помощ. Добре, че най-сетне го разбрахме. Също така трябва да знаем как да се борим с истинските причини за кризата, а не с симптомите и. няма да решим проблема ако отваряме външните граници на Европейския съюз към всеки незаконен мигрант или бежанец. Дори Германия разбра, че са и ограничени възможности. И ние в Европейския парламент трябва ясно да кажем, че не е хуманитарно решение да се разпращат беженци в държави, които не са готови да ги приемат. Благодаря. Има има синя карта. Искате ли да отговорите? Имате думата за въпроса. Благодаря. Ще се съгласите ли с мен, че един от най-недостойните неща, които се случиха в тази криза, са хората, които използват образи на страдащи хора, за да променят добре създадени и добре действащи форми на, гра... на граничен контрол и хората използват тези образи